Откривам заседанието по първията точка, приемане на дневния ред. Преминаваме към втората част, понеже няма Нямаме преводи за всички езици, но за всички колеги, които са тук, имаме превод това сега преминаваме към третата точка, а именно работния ни семинар по връщането на паметници на култура, които са незаконно изнесени от територията на държави членки. И както казах, заглавието е, както го чухте, връщане на е, паметници на културата. Е, има директива по този въпрос от 1993 година, чиято цел е създаването на принципа на свободната търговия и а, нейното а, нейното привеждане в съответствие с, дирек... с европейското законодателство. Директивата се оказва, че не е достатъчна, поради което комисията предлага нейното преразглеждане, за да се подобри нейната ефективност. Госпожа Вържия е докладчик по този въпрос. На 17 септември се проведе първото обсъждане. Днес обсъждането е с цел да разгледаме някои от правните аспекти на измененията, които са предложени от комисията. Ние имаме четирима експерти, госпожа Кълмия, която е директор на научно-изследователския отдел на научно-изследователската институция за правно сътрудничество. Ако ви прочете цялото съкръщение. То е ужасно. Господин Фиго е също тук. Той е професор по право от университета в Милан, който ще ни разкаже за някои заключения от едно кратко проучване което му беше възложено да направи Мария Шнайдер, представител на звеното по право. И имаме представител също така и на ЮНЕСКО. Ние молим ораторите да говорят между 10 и 15 минути, след което ще имаме въпроси и отговори. Преди да започнем обсъждането обаче, искам да ви напомня, че на 17 ноември госпожа Бержия ще представи доклада, а през януари ще гласуваме по него. И така. Госпожо Бержие, ако искате, да започна да ви дам думата. Ако не, искате да говорите по-късно, добре. Тогава ще дам думата на госпожа Мари Корнюй. Имате дума. Благодаря, госпожо председател. Заедно с професор Фриго от Миланския университет започнахме да обсъждаме по този въпрос по а, преразглеждането на директивата за културните ценности, особено разликата между свободното придвижване на стоки и запазването на националното художествено наследство. И се заинтересувахме по-специално от първи член и който се отнася за дефиницията на париметъра, който е свързан с националното богатство и е, задължението за бдителност. Веднага трябва да кажа, че това е съвсем провизорна редакция. Имахме много малко време. Има редица неща, за които ви молим да ни извините, но това е междинен текст. Ще говоря за дефиницията на първи член и развитията, които се имат предвид е, с идеята да се заличи първия а, първия е, анекс. По въпроса за националните съкровища, първото, което ми се струва не е избежно е да разгледаме понятието, което се съдържа в член 36 на договора, който се отнася за защита на национално богатство от е, историческо, археологично или културно естество. Това понятие трябва да бъде разгледано преди да разгледаме въпроса с директивата и е, заличаването на анекса. Това е понятие, което изразява известна резерва. Тук е, не става дума за общностно понятие. Член 36 е, дава възможност на държавите да дефинират какво представляват техните национални съкровища. Това е въпрос на компетентност. Е, не можем да процедираме с хармонизация. Искам да откроя тази резерва. Самите държави членки ще кажат какво разбират под национално а, съкровище. Искам да идентифицирам някои критерии, някои речници за, а, а, и някои понятия в съда ни за напомни в едно дело във връзка с един данък, наложен от италианското правителство, а, говореше се за е, изключенията по член 36, а именно, че тази разпоредби, тези разпоредби не уреждат състоянието на всички културни ценности, а на унези, които са от особена важност и това е една от характеристиките на а, националното съкровище. Е, това е въпрос на оценка от държавите членки. Това е диспозитив в е, националното право на съответната държава членка. И това е, е въпрос на очертаване на периметъра на законодателството, методиката и дефиницията. Много трудно да се подбере съответното съответните понятия. Тук има една голяма дисперсия а, в а, понятията и също така в степента на защита. Дефиницията на директивата ще бъде взета в според член 36 на договора за функционирането на Европейския съюз. Тя се отнася за това, за ключовото понятие. Трябва да се види в анекса. След това директивата вече ще а, се фокусира върху анекса, който дава категорията национално съкровище, да се види какъв е прага на стоеността и така нататък. Текста неутрализира до известна степен приложението. Тук вече се говори за църковни, а, културни ценности и тук се фокусира разпоредбата върху а, дефиницията. И какви са рисковете? Рисковете, които бяха вече споменати, са различни. Първият риск, аз се извинявам, тук има разлика за, става дума за, дирек, е, е, за ефикасността на директивата, а не на конвенцията. Втората критика е недостатъчното ниво на е, гарантиране това всичко е свързано с, с пазара, юридическата сигурност трябва да бъде уредена на пазара и също така тези транзакции би трябвало да бъдат поставени под въпрос, ако те могат да направят, да, да навредят на европейския пазар. Тук става дума за гаранции, които са по същество, гаранции свързани с процедурата, технически и практически гаранции. Първата причина, поради която говоря за член 36, това е изключение на правилото за свободно придвижване на стоки. Държавите членки нямат възможност да диктуват законодателството, което ограничава а, придвижването на културни ценности. Това е първото важно нещо, като се има предвид, че това е разпоредба, която фигурира в договора и има също така обсъждане на член 36, който не е част от анекса. И тук имаше едно дело, което се отнасяше за националните ценности. Втората идея трябва много добре да се разбере, че говорим за незаконното придвижване. Т.е. това са обекти, предмети, които са излезли без необходимото решение, без сертификат, който разрешава придвижването на тези стоки. Също така има контестация по силата на директивата и съответните страни могат да обсъждат съответното качество на националното богатство. Цитирам тук и придвижването на информацията, съобщаване на уместни тектове на комисията, за да може да се познава законодателството не само във връзка с националните ценности, но и във връзка с експортирането им. Не всичко е национално богатство, т.е. трябва да се, да се дефинира какво точно е национално богатство и това е в сферата на приложното поле на директивата. Това трябва да се има предвид тогава, когато говорим за незаконно ем, изнасяне на подобни обекти от е, съответните държави и тук вече да се иска връщането на съответната културна ценност. Сега може да се е, види какво а, трябва да се направи, за да се въведе понятието национално богатство в държавите, в законодателството на съответните държави. Това е национална компетенция, ще бъде трудно беше трудно и да се дефинира понятието. Аз не съм сигурна дали резултата ще бъде по посока на по-голяма сигурност. Да кажем нещо за френския пример. Ние бяхме като добрите ученици, дефинирахме националните съкровищ, националните богатства. Това са а, е, е, исторически паметници, исторически активи, архиви и музейни ценности, т.е. Тук сигурността е по-голяма, за да може да работим с тази а, дефиниция. Но а, когато говорим за национални богатства, ще има а, проблеми с, с категориите, с обозначението и какво да правим с културните ценности. И може би полезно би било да развием текста а, по посока на а, информация от страна на държавите членки, но не само по националните богатства, но и за възможностите за контрол и съответните разпоредби, защото пазара има нужда от по-добра видимост. И, естествено, ние сме в първи етап на това проучване. Не знам дали не е риск да се заличи анекса, тъй като той няма а, за цел да дефинира културните ценности и националното богатство. Не съм също така сигурна дали приличието, наличието на анекс може да открои какви са рисковите. Не съм напълно сигурна а, дали е, е, ефикасността на директивата е свързана с е, наличието или отсъствието на директивата. Господин професор, имате думата. Сега искам да кажа и аз няколко думи за втората част на директивата, трябва да се направи избор дали трябва да се заличи анекса, дали той има предвид някакво разширяване, значително разширяване на приложното поле на директивата. Трябва също така да се каже, че предложението може да е свързано с необходимата прилежност и, и ем, законосъобразност и това е, е основното понятие в член 9, защото е, собственика трябва, е, има задължението да докаже, че той е извършил необходимото, за да получи необходимото обещетение. Но също така, според член 9, тежестта на доказателството, което е много важна, се управлява от е, съответната държава членка и нейното законодателство. И ако погледнем предложението също така има а, нови елементи. Например, тук става дума за препращане към националното законодателство по тежеста на доказателствата. Също така, според тежеста на доказателството е е а, е, изцяло на собственика, което ограничава а, е, дискреционните правомощия на съдиите, защото текста на сегашния член в него се казва, че а, е, съв, с, а, съдията би трябвало да отсъди а, а, да отсъди съответното а, обещатение за собственика, ако той е изпълнил съответните условия. Тук има а, някои неща и съда би трябвало да даде. а, адекватно обещетени, ако а, собственика наистина е изпълнил всички условия при придобиването на съответната културна ценност. И тук, ценност. И тук става дума за дискреционните правомощия на съдията. Това е едно правило, което замества един път за винаги различните национални законодателства. Тук става дума за една обща, обща тенденция на приемане на общностни законодателни текстове. Тук, когато говорим за сътрудничеството, гражданското и съдебното сътрудничество, също така регламентите за съдебното производство в Европейския съюз. Тук за първи път се говори за а, правила, които да бъдат общностни и а, това се прилага и в нашия случай. Също така няма никаква дефиниция, няма и опит за дефиниция за правен анализ това е член 4, алинея 4 на конвенцията от 1995 година, която а, се, в която се отчитат а, качествата на съответните страни. А, регистри е, на всички културни ценности всякакви други необходими доказателства и документации, консултации с органи, които които е, би трябвало да бъдат предприяти като дейности от е, лица, лицето, което изпълнява съответните изисквания. Но тук няма дефиниция, никаква дефиниция. Избора е да се посочат общи критерии, които би трябвало да докажат дали е, съответната страна е изпълнил условията или е приложил обща дефиниция. И сега преминавам към това, което наричам оценка на текста. Питаме се защо избора определя и ограничава анекс тук става дума за избор, който отговаря на точните изисквания, които са оказани от държавите членки. Има четири доклада, които бяха изготвени от Европейската комисия и можем да кажем, че около 30% е, от държавите членки се произнесоха за съответните изисквания и тук става дума за избор, който да е в съответствие с е, мерките за борба срещу незаконен трафик на културни ценности. И това беше направено в това проучване, за което стана думата. И последното наблюдение, каква ще, какво ще бъде въздействието на тази норма. Тук а, можем да кажем, че трябва да изхождаме от факта, че има законодателство на европейско законодателство, което се отнася или е, за добрата воля е, или за спазването на изискванията. И аз смятам, че избора да се сложи необходимото е, старание трябва да бъде свързано с оценката, която ще, бъдат направ... ще бъде направена от съдебните инстанции в съответната държава членка. В международното право има сходни примери, модели, които се следват. Имам предвид член 7 на Конвенцията на ООН за стоки. А, от 1980 година за единство в прилагането на разпоредбите. Ефекта на тези правила беше да допренесат в, за, практиката на тълкуване прилагана в националните съдебни инстанции. Има различни съдебни решения, които са допринесли за създаването на общо обща юриспруденция. И това може да се използва като насока за съдиите, които разглеждат дела в рамките на директивата за връщане на паметници на културата. И това може да бъде превентивна функция, именно функцията да се привлече вниманието на артериите, на пътищата за търговия с културни ценности, защото а, нека още веднъж да знаем кой, у о кого е тежеста на доказателствата и всичко трябва да се направи, за да се уточнят условията. И аз мисля, че ефекта няма да бъде 100% положителен, ако не се отчитат тези фактори. Благодаря, госпожо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 благодаря, госпожо председател. Извинявайте за промяната в реда. По-скоро това е въпрос на юридическа логика. Именно за това искам да сменим реда на изказващите се. having Voilà. Euh, si vous me le permettez. С ваше позволение, бих искал да ви благодаря за това, че ме поканихте, да благодаря и на секретарията за възможността да се произнесем по тази тема. Тя е в рамките на правомощията на ЮНЕСКО. Аз отговарям за незаконния трафик на произведения на изкуството и културата. Искам да припомня за конвенцията и да кажа, че 124 държави са страни по нея Миямар беше последната, която ратифицира конвенцията през октомври тази година, а на европейско равнище 23 държави са страни, доста на брой. В тази таблица в червено са отбелязани всички държави, страни по конвенцията, а в зеления кръг са страни, които са да страни по конвенцията на ОНЕ от 1995 е, година. На госпожа Шнайдер ще се спре на тази тема. Франция и Нидерландия, както виждате, имат една буквичка С до имената си. Това означава, че те са подписали конвенцията от 1995 година. И сега имаме пет държави членки Австрия, Ирландия, Латвия, Люксембург и Малта, които не са се присъединили към конвенцията. И поне две от тях са изключително важно, що се отнася до пазарите. И се надяваме, че ще се присъединят към другите 124 държави страни. През 70-та година конвенцията бе е, съставена въз основа на три стълба. Това е първата международна спогодба за борба срещу трафика на културни ценности и тяхното възстановяване. До 70-та година всъщност действаше Хакската конвенция от 1954 година и протоколите към нея, които уреждаха въпроса с а, културните ценности и а, въоръжен конфликт. крайна сметка бе подготвен текста на конвенцията, почиваше на три е, стълба превенция, възстановяване и международно сътрудничество. Що се отнася до мерките за предотвратяване на трафика, превентивните мерки, Държавите страни по конвенцията следват да изградят национални служби, да приемат закони, наредби, които да уреждат е, вноса и износа и правото на собственост върху културните ценности. Освен това трябва да подготвят инвентарни списъци на наличните културни ценности, да подпомагат музеите, да провеждат е, образователни кампании, да има правила, които да уреждат е, работата на кураторите а, и търговците в тази сфера и също така да предвидят санкции, ако правилата не бъдат спазвани. Що се отнася до възстановяването на правата, реституцията, а, това е част от международното право, следва да се прилага Предвижда се и а, равностойно обещетение, когато до някой добросъвестно е закупил а, такава културна ценност, но няма подробно уреждане на този въпрос и то представлява интерес за нас днес. Моят колега ще се спре на тази тема. В конвенцията на ОНЕ има по-подробна уредба на този въпрос. Сега, що се отнася до реституцията, тези а, действия биват предприемани по дипломатически път между държавите, страни по конвенцията. Тези мерки са приложими спрямо културни ценности, които са попаднали в инвентарните списъци а, на религиозни институции, други граждански ведомства. Има определени ограничения. Следващия член е изключително важен, член 9, тъй като той визира международното сътрудничество. Ако културното наследство на дадена държава е под заплаха, например както е в Сирия днес или Ирак преди 10 години, то тази държава може да поиска международно сътрудничество и държавите страни по конвенцията могат да предприемат нещо, да се проследи дали има трафик на културни ценности от тези страни. Същото въжи и в случаите на природно бедствие. Член 13 е приложим също така по отношение на международното сътрудничество и по линия на него може да бъде изискано сътрудничество от страна на правоохранителните органи. ЮНЕСКО има цяла мрежа за сътрудничество Европол, Световната митническа организация, също така Организацията за борба с организираната престъпност има специализирани служби, например във Франция и Италия, които могат да окажат подкрепа. Така че има цяла поредица от специализирани органи, които си сътрудничат ежедневно и член 15 предвижда двустранни споразумения между държавите страни по конвенцията, които да пресичат нелегалния трафик и да постигат реституция на правата. Има подписани няколко двустранни организации с Перу, Мексико, Гърция, например, които работят много ефективно. И това е свързано с преработката на директива 937 на Европейския съюз. Сега позволете да кажа, че целта на директивата е взаимното признаване на държавите членки на културното им наследство. Конвенцията от 70-та е, година дава възможност за хармонизиране на уредбата на вътрешното право и именно това мислим ние да направим чрез конвенцията на ОНЕ, да въведем по-строги правила, за да имаме увереност, че ще бъде пресечен нелегалния трафик. И има някои държави, е, в които има определени ограничителни разпоредби и тяхното право не е така строго. И може да бъде заобиколено. Така че трафикантите биха могли да се възползват. Белгия, Нидерландия, например, наскоро а, направиха преразглеждане на своето право в тази област, което е положителна мерка. се отнася до член първи на директивата, има две алинеи там, на които искам да обърна внимание. Първи член най-напред. Той гласи, че предимствата на новото предложение се съдържат в това, че ще се разшири приложното поле а, по отношение на определението за културна ценност. Според нас, тук става дума не за класификация, а по-скоро, защото на английски се казва класифициране, ние смятаме, че е по-добре да се използва понятието обозначаване, тъй като така ще се разшири приложното поле и ще преодолеем пречките по класифицирането и категоризацията на културни ценности. В новия вариант, според нас, има още нещо положително, именно допълването на различните категории културни ценности. Бихме искали и приложението, анекса да бъде съхранен, тъй като той предлага правна гаранция, дава допълнителна правна сигурност. Нашето предложение за целите на тази директива културна ценност да бъде такава ценност, която е определена от държавата членка като национално съкровище с художествени, исторически, археологични стойности. Тук се включват и всички категории в анекса или онези, които са в инвентарните описи на музеи, колекции или пък тези на религиозни институции. Ние смятаме, че трябва тук да съхраним и а, препратката към държавни институции. Така че държавите членки, в които има обществени колекции, те могат да бъдат а, обект на защита по силата на директивата. Същото въжи и за религиозните институции, защото имаме доста оживен трафик на такива културни ценности от източна Европа. И има и една точка в анекса, в която се говори за финансов прак. Смятам, че трябва да заличим тази препратка. Изключително трудно е да се прилага тя и освен това, в економически план има доста големи колебания и това може да се отрази на правната издържаност на текста. В алинея трета на девети член се предлага а, да се обърне тежестта на доказване. Така че притежателят трябва да докаже, че не е знаел за незаконно придобиван, незаконното придобиване на тази културна ценност. Тук отново се прави и препратка към вътрешното право. В конвенцията от 70-та година това го има. И а, пропуските в правото са преодолени с конвенцията от 95-та година – има лобисти, които са против писването на такава разпоредба, но според нас тя трябва да намери своето място, а, тъй като има защита за добросъвестния купувач. Иначе ще имаме проблеми с борбата срещу нелегалния трафик и а, формулировката в този нов, тази нова линея а, ще е заимствана от конвенцията на ООН, но ще бъде и допълнена, като бъде упената, бъде упомената и държавата членка, от която е закупен на тази културна ценност. И не е нужно да се споменава и добросъвестността, тъй като този въпрос е уреден във вътрешното право и по тази причина предпочитаме грижата на добър стопанен да бъде спомената или надлежния правен анализ. Така че притежателят не може да има претенции за обещетение, ако не докаже, че е упражнил правото си на добър стопанен или правен анализ. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Шнайдер. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да ви благодаря за това, че ми давате възможност да отраз, да, да изразя нашите коментари по повод тази директива. Първо, в общи линии искам да кажа, че парчетата на мозайката, които трябва да съчетаем. Това трябва да се направи на национално и на международно равнище, сътрудничество на международно юридическо равнище и по техническите мерки, защото не би трябвало да придаваме на нито един инструмент стойност, която той няма. Отправната точка това е изненадващо. Има някакъв проблем с презентацията тук. Сега, идеята тук нещо изчезва, но аз мога да попълня липсващото. Това е технически въпрос. Les collègues l'ont. Ils, ils ont tous euh, dans mon dossier. Колегите всъщност имат всичко това в папките си. Да, права сте, госпожо председател. Е, цялата презентация се съдържа в папките. И така, първата отправна точка е е, беше конвенцията от 70-та година. Ще говоря за нея, защото разпоредбите, които се преразглеждат е, в тази конвенция, са свързани. Тук става дума за превенция и реституция. Тук има някои слабости в конвенцията от 1970 година, които би следвало да бъдат отстранени, ден като това са аспекти на частното право, защото конвенцията от 70 година, както и директивата, така наречената Юнидруа, по нея се работи от началото на 80-те години и двата документа взаимно се обучават обогатяват, но и двата документа имат нужда от изпълнение. Юнидроа е организация със седалище в Рим. Има за цел да се изработи общ закон, който да бъде пряко приложим. И това е основното. Следователно, е, няма да се връща на дефиницията на разликата между директивата и конвенцията Юнидроа, която дава възможност на частни лица да реагират и това няма да се спирам на това, което казаха колегите. Има различни процедури. Едната, която е свързана с кражба, а другата с нелегален износ на културни ценности. Няма да говоря и за механизмите, които вероятно са ви много добре известни. Ще говоря за сроковете, защото и в двата документа се говори за два вида срокове кратък и а, дълъг, но това е един универсален инструмент и е необходимо повече време, за да се постигне целта. Ще си позволя обаче да се върна а, на сроковете за публичните колекции. Прилагането на конвенцията Юнидроа ще доведе до това, че съответните правила а, ще се говори за а, различни срокове на давност. Е, е, тук говорим за два случая за кражба и за незаконен износ. Сега понятието за е, добросъвестност и грижата на добър стопанин. Всичко това е свързано с понятието за овъзмездяването на собственика. Още от началото се каза, че тежестта на доказателството е при собственика. Това е едно понятие, което съществува в текста още от самото начало. Още от самото начало се казва, че в цялата верига единственият човек, който може да блокира нещата е собственика. Ако той може да докаже добросъвестността си. Добре, и ако се даде на а, собственика тежестта на доказателството, той трябва да знае какво се очаква от него. И в а, про, про, процеса в проекта за преразглеждане на директивата се изисква една възможност за по-еднакво тълкуване от страна на съдебните инстанции. Трябва също така да се каже обаче, че трябва да а, се знае какво трябва да се прави, ако има проблеми, защото а, грижата на добър стопанин се отчита в момента на придобиването на съответната ценност. А, съди, съдиите трябва да знаят какво, какви въпроси да задават, но и собственика трябва да знае какво да отговаря. Тук говорим за член 44 на директивата. ЮНЕСКО се занимава с този въпрос, защото в 60-те 60 години в рамките на работата по разпоредби от гражданското право имаше дефиниция, която трябва да се отчита от гледна точка на добросъвестността. Не искам да се връщам на елементи, които фигурират в конвенцията Юнидроа, които ако а, могат да се прилагат, ще покажа, че двата текста са доста сходни. Един елемент, който искам да подчертая, е свързан с, с консултациите с, с регистри, тъй като тук има а, възражение от пазара на а, произведения на изкуството. Защо тогава се казваше има много малко регистри, има регистри на Интерпол, но няма публични регистри. Но това сега вече не е така. А, е има кодекс за грижата на добрите стопани, има различни кодекси, които се прилагат от е, музеите. Ние знаем, че търговците не използват тези регистри, защото казват, че няма сертифициране. Необходимо е да се запазят всички тези а, средства, които са от основно значение. Странно е да се намира в някакъв текст, който говори за незаконен износ, да се споменава регистър. Това е много важно. Много често тези предмети са крадени. И ако има публичност на тази кражба и вписването и в определена база данни, поне ще се знае кога съответната съответно, съответния предмет е напусна страната. Вярно е, че е трудно, но ако имаме поне датата на кражбата, която да влезе в а, а, временното приложно определение на директивата, това ще бъде полезно. А, има някаква връзка. А, обаче искам да кажа, че директивата в своето приложено поле се използва от съответните държави, тъй като става дума за износ става дума за отношение между държави. А според конвенцията Юни и Друа това дава възможност и на частното лице. От 2012 година регламент 1200 1212 от 2012 година. Аз имам тук английския текст, който дава компетентност на съдебните инстанции съответните компетентни е, съдилища да определят ситуацията на частно лице. Това е една вече нова компетенция, която е въведена а, в, в 95-та година, тъй като винаги е важно да се действа там, където се намира съответната художествена ценност, а не да се иска а, той да бъде възстановен там, където а, ще се води делото. Има в момента 34 държави, а, които а, участват повече от една трета от държавите по някакъв начин са ангажирани. Ние искаме да увеличим този брой, защото Нидерландия и Франция са подписали конвенцията, но тя не е била това не беше последствено, последвано от ратификация поради реакцията на търговците. И сега може да се иска ратифициране на конвенцията, защото в оценка на въздействието се казва много ясно, че ако всички държави членки на Европейския съюз подпишат конвенцията Юни Друа, няма нужда от директивата, тъй като целта ще бъде постигната. Благодаря. Председателката. А, да, много разумно звучи всичко това, но понякога проектите не са в духа на разума. Кой ще започне, госпожа Вержия, ако нямате нищо против? Да, искам да благодаря. Да ви благодаря, госпожо председател. Да, беше наистина едно предизвикателство. А, а правната информация трябва да е най-напред на лице. Разглеждаме преработка на директивата и приложното поле е доста ограничено. Директивата опира до реституцията на незаконно изнесени или често крядени предмети на изкуството. И често възникват правни проблеми, свързани с нелегалният износ. Можем да се опитаме да направим известен напредък по отношение на правосъдието на държавите членки. Първият ми въпрос е беше а, за логиката на заличаването на приложението, анекса. Бях впечатлена от казаното от госпожа Коня. Тя пита относно фактите, свързани с директивата от 93-та и какво точно е вдъхновило комисията. На лице е била нужда да се уважи компетенцията на държавите членки, що се отнася до дефиницията на национални съкровища. И е време Европейски съюз да се намеси по този въпрос. Казва ни се, че целта е да се координират действията на държавите членки. В момента списването на член първи ме кара да не се чувствам сигурна. Особено по някои правни аспекти. А по член девети смятам, че държавите членки са направили напредък към позицията на съвета. Въпрос е за надлежният правен анализ. Не, не би създал проблеми вече. Основният въпрос е позоваването на добросъвестност. Тук има някаква неяснота по отношение на съдържанието на двата термина. И аз е, тук чух е, представителя на ЮНЕСКО да казва същото. И добре да се поясни какво има предвид, като предлага да се заличи е, препратката към добросъвестност. Също така искам да запитам колегите дали въпросът за свързан с вторият параграф на точка 2 на член 9. Член 9, алинея 2. Дали има нужда от до уточняване? Дали има нужда от а, нови друг елемент? А, като юриспруденция, защото това е друг текст в сравнение с член първи. И аз бих помолил колеги да каже какво има предвид с идеята за преработката на директивата, след като тя върви по посока хармонизиране на европейското законодателство. Защото това, което четем в началото и това, което четем в края, си противоречат. Затова моля за известно пояснение. Защото казаното от него за член 9 ми се струва, че върви в правилна посока, но все пак има нужда от пояснение. Като имаме предвид втората алинея, Съжалявам, че съм така остра, но това е една област, е, как да го кажа? Пита се ораторката. Търся правилната дума, точната дума. на лице са е, нови развития в тази област, тази сфера, нови инструменти, които позволяват е, е, хората в света на изкуството да се възползват от тях. А тук виждаме доста ограничен текст, което не трябва да бъде в такава една директива. Затова смятам, че е нужно да се вървим напред по един положителен начин, така че да се даде възможност на всички държави членки да правят е, усилия в тази посока, включително и моята страна. с е, цел ратифициране на наличните на тях, на тяхно разположение международни правни инструменти. Това е правилният отговор на очакваното да бъде сторено от Европейския съюз. А когато говорим и в контекста на културното разнообразие, рамките на ЮНЕСКО също може да бъде важен фактор при ратифицирането. Така че очаква се, може би, една по-динамична роля от наша страна. Благодаря, благодаря. Мария Терес, благодаря, госпожо председател. Господи, колко е сложно. Тук перспективата на европейските избори през 2014 година ни прави малко по-чувствителни към някои въпроси и сложността на нашите правни разпоредби, именно тази страхотна нужда от хармонизиране и сътрудничество. Именно за това сме много, в много трудна си е, ситуация. Компетенциите на държавите членки на Европейския съюз, какво правят е, институциите, какво правим ние. Госпожа Корню о, каза какво може да, кой какво може да прави. И аз малко се загубих в тези технически подробности. Искам да припомня значението на Европейския съюз за всички тези проблеми, които обсъждаме. Всички тези национални богатства, независимо от това, че трудно се дефинират, всъщност са свързани с европейската идентичност и с идентичност, идентичността на държавите членки с националното им наследство. И затова е много трудно да се дефинират, но аз мисля, че а, трябва да настояваме на значението на европейското наследство ние говорим за европейско наследство, но то е свързано с, националното наследство. Има критерии, платформи, средства на сътрудничество, информираност и комуникиране, общуване между държавите членки. Вие говорихте и госпожа Вержие говори за това а, кои а, предмети са крадени, например, и може да обмислим извън националните националните а, богатства, има и регионално измерение. Аз имам предвид, например, наследството на а, Каталония. А, има частни колекции, важно е да се направят системите така в глобален мащаб, че те да уредят проблемите и с частните, и с държавните колекции. Ревизирането на една директива е възможност да се покаже, че Европейския съюз може да опрости нещата и да даде задача на всички държави членки да повишат ефикасността и също така да се а, изготвят определени санкции на национално равнище. А, да, и останах с впечатлението, казва председателката, че това е една френска дискусия, госпожа Бена Пато. Аз искам да кажа, че ние работим по една тежка тема, която много ни ангажира. Искам да кажа, че нямаме много време да решим дали сме за или против заличаването на въпросното приложение, приложен въпросния анекс. Във връзка с понятието за добросъвеност, чух, че понятието за надлежен правен анализ е понятие, което зависи от държавите членки че това всъщност е въпрос на добросъвестност. Не е ли така? А, значи обратно, казва ораторката, е, надлежния правен анализ е обект на повече консенсус. И последното нещо, което ми се струва, че е важно, е подписването и ратифицирането на конвенцията на ЮНЕСКо от всички държави членки и това е нещо, което трябва да фигурира в новия текст на директивата ако е подписана конвенцията на ЮНЕСКО, според мен това ще бъде стъпка напред. Мерси. Председателката, благодаря. Е, Auch nicht sehr viel anfangen kann mit dem трябва да призная, не съм юрист, но как можем да имаме юриспруденция, когато а, поставаме под въпрос а, добросъвестността? Добрият стопанин е нещо по-друго. Трябва много внимателно да подходим към дефиницията и а, на. А, а, това, което казате в вашата презентация, ако всички подпишете, Тук имаме една директива, която подлежи на преработване, трябва да бъде подписана и да залегне в законодателството. Но имаме една дилема. Ако някои не желаят да участват в играта, тогава директивата ще остане стария вариант в сила. И аз се питам, дали погрешно съм разбрала Питам се как да решим този въпрос. Вие имате друга бележка, така ли? Да, наистина в директивата тук всъщност става повече въпрос за това, че е по-важно подписването на документа на ЮНЕСКО. Има ли някой тук от комисията? Да, има, но вие не отговаряте за тази тема. Кой би желал да отговори? Госпожа Шнайдер. Благодаря, госпожо председател. Няма да отговоря на въпроса на госпожа Вежия, която го зададе така без посоки. Сега по въпроса за надлежния правен анализ. На национално равнище може да се направи а, разлика между двете понятия. На международно равнище двете понятия се а, използват еднакво. След 1995 година умишлено беше решено да се дистанцираме от термина добросъвестност. Защо? Защото защото това е много силно понятие в националните законодателства и тълкуванията са различни. И затова решихме да не се включва това понятие. Това са двете крайности. За да може да се избегне съдиите да не бъдат обвързани с, с националното тълкуване на понятието добросъвестност, е, беше направено това. Именно за това беше избран термина due diligence, надлежен правен анализ, да може да се постигне по-голяма яснота на международно равнище училище и много жалко, че преразглеждането на директивата отново връща понятието добросъвестност. Второто нещо, което искам да кажа, беше позицията да се направи препоръка на държавите членки да станат страни по конвенцията наистина за защита на културното наследство. Отправната точка е конвенцията от 70-та година, но във връзка с връщането на паметниците на културата и на директивата, тъй като е, ЮНЕСКО, самата организация, осъзна през 80-те години, че конвенцията не е, ефека, не е ефикасна, ЮНЕСКО изиска от Юни Друа да изготви текст, е, е, защото ние имаме е, опит в частното право, това да стане конвенцията Юни Друа. И ако оценката на въздействието ни казва, че не само всички държави членки станат страни по конвенцията, тогава няма да има нужда от директивата, тогава няма да направим стъпка напред. Тоест има едно а, съгласие, което трябва да ако се върнем към документ от 70-та година, това ще бъде крачка назад. Господин Фриго. Позволете ме, госпожо председател, да отговоря на госпожа Вержия на италиански за разнообразие. А и освен това, надявам се, че така ще избегнем объркването. Ако правилно съм разбрал въпроса, ставаше дума за едно противоречие в моето изложение, когато говорех за критерия правен анализ като едно ново правило, което да спомогне да се въведе единна уредба. Това, което аз споменах, беше една обща тенденция и сега ще се опитам да внеса яснота. Имаме член 9 в директивата и той гласи, че тежестта на доказване е уредена в вътрешното право, но на замолената страна. Тоест, компетенциите се определят от всяка отделна държава и предложението за преформулиране на член 9 избягва препратката към вътрешното право и се въвежда единно правило, по силата на което държателят на културната ценност трябва да докаже, че е направил надлежния правен анализ. Това означава, че ние въвеждаме единен критерий. И този единен критерий ще замести препратката към вътрешното право. Това не е новост. Това не е нещо, което виждаме само в тази директива и за това аз по-рано споменах цяла поредица от регламенти, които са дори по-строги и са свързани с с а, учредяването на дружества в гражданско-правния мир, в областта на <clears throat> съдопроизводството. Тоест, ние имаме цяло едно ново поколение правни уредби. Имаме 5-6 примера в това отношение. И тенденцията там е европейското право а, всъщност и това е с одобрението на комисията и съвета, да се въвеждат единни правила, вместо да се правят препратки към вътрешното право. Имаме определени критерии, които също така са предложени, но няма никакво съмнение, че тези а, разпоредби са единни и те са приложими по силата на вътрешното право на всяка една от държавите членки. Така че вече няма да се налагат препратки към вътрешното право и по тази причина аз говорих за единно право. Не говорех, че ще въведем европейско право, а че ще има единна уредба, т.е. единни критерии, приложими в отделните държави членки и това имах предвид. Има ли желаящи сред експертите? Госпожа Корню. Да, искам просто да уточня нещо във връзка с, с анекса и неговото заличаване. Аз изразих съмнения от факта, че премахването на анекса ще засили конвенцията тъй като също на, на конвенцията, на директивата поправи се ораторката. Ние съсредоточихме вниманието си върху въпроса на рисковете, които могат да проистичат от заличаването на анекса от наша гледна точка така както ние оценяваме нещата. Заличаването на анекса може да се разглежда като напредък, до толкова доколкото целта на директивата е борба срещу незаконно циркулиране на паметници на културата, което може да ограничи обхвата на съответните културни ценности. Има естествено конвенцията а, Юнидроа не се занимава с, с съответната стойност. Исках също така да кажа, че правната несигурност може да проистича от начина по който се оценява стойността, например, на дадена картина и а, има също така несигурност, когато се въведе задължението за надлежен правен анализ, особено тогава, когато става дума за църковни ценности. Естествено, трябва да има надлежен правен анализ, отчитайки стойността на съответния предмет и без отчитане на а, а, стойността. А, тук не се м- не се отхвърля връзката с, с категориите и се дава една добра възможност да създадат категории, които са достатъчно отворени, достатъчно да се види последната категория, категорията на балет, която включва неща, които не са включени в предишните категории. Госпожа Вержия, аз мисля, че това е обсъждане по член първи, това за което говореше госпожа Корни и в сърцевината на обсъждането ни с докладчиците в сянка. Всичко това беше свързано с въпроса за заличаването на приложението. Аз мисля, че вашия отговор, госпожо Корню, не е удовлетворителен. Това, което си има предвид заличаването на анекса е факта, че то, този анекс а, всъщност е ограничаващ в известен смисъл за държавите членки. и От друга страна, а, има а, и този прак за надавност а, и какво трябва да се направи. ако въпросът е свързан с прага, да премахнем прага. Ако проблема е ограничението, проистичащо от анекса, да го направим изцяло индикативен. Именно за това на този етап аз мисля, че а, обсъжданията, които вече проведохме, не са удовлетворителни, защото ако целта е да вървим по посока на хармонизирането, а не на едноквяването на законодателството, за да може възстановяването да бъде по-лесно, защото възстановяванията през последните 20 години са много видими мисля, че ние ще се, е, ще се заблудим и няма да бъдем много ясни. Мисля, че това, което предлагате във връзка с член 1 не е удовлетворително и мисля, че трябва да обсъдим малко повече въпроса, защото сега продължавам да имам съмнения. Vielen мадам Вержа. Berger. Das Ganze ist ja благодаря, госпожо Вържия. Навлязохме в изключително правна територия и ние тук в Комисията по култура би трябвало да погледнем нещата от културна гледна точка, а не от правна такава. Ние не сме юристи и съответно не сме хората, които следва да се занимават с това. Признавам си, че почти ви принудих, госпожо Вържя, да се займете с този доклад и затова със закъснение ви се извинявам. Дали това, което предлагаме, ще е по-добро? Ако оставим самите държави да решават, е, що е то културна ценност, нещата ще изглеждат по различен начин. И аз не съм убедена, че съдебната практика ще се подобри и съответно преследването по съдебен ред на престъпниците ще е по-успешно. Ако прегледаме анекса, който е много подробен, ще видим, че той предвижда мерки за помощ, които биха изчезнали иначе. И всяка държава ще трябва да определя, що е то културна ценност или наследство. Мари Тереси излезе, но французите се опасяват, че има една тенденция към хармонизиране на уредбата, което не би било в интерес на многообразието, културното многообразие. Така че аз се чудя. След като имаме юни друа, защо всичките 28 държави да не бъдат убедени, че трябва да се присъединят към Венцията? Тогава ще отпадне нуждата от една директива. Защо ни, ни е тази директива? При положение, че бихме могли да уредим нещата с конвенцията ние сме по-скоро за конвенции, отколкото за директиви в културната сфера. Ако директивите не сработват както би трябвало, то тогава е смислено всичките 28 държави да се присъединят към конвенцията на ООН. Но ООН, тази конвенция отива по-далеч, отколкото предвиденото по директивата. Бихте ли могли да поясните Допълнително, в кои области Юнидора е по-подробно разписана? Можете ли в две-три изречения да го обобщите или е твърде трудно? Мисля първо, че приложното поле на Юнидроа е по-широко, защото то включва както кражбата, така и незаконния износ. Целта на Европейския съюз на времето беше свързан с циркулирането на а, крадени предмети. В конвенцията а, има известно неудобство на държавите членки, което за разлика от конвенцията от 70-та година, а, тези конвенции всъщност не представляват празни кутии, но просто не съдържат това, което трябва. Държавите е, имат, нямат голяма е, свобода, не защото не могат да бъдат свободни, но поради това, че нееднаквост е мечта е негативна и не може да се постигне целта. Следователно, за да може да решим проблема, е, това е защитата на а, а, на ценностите. Това не беше решено чрез документа от 70-та година, но тежестта на доказателството отъжнява проблема. А, в Юнидроа има два вида а, два, две пункта. Едното е свързано с пазара на средства на изкуство, което не се урежда от документа на ЮНЕСКО от 70-та година. И онези, които по-стрикно прилагат конвенцията, прилагат разпоредбите на Юнидроа. Ние знаем, например, че в Швейцария новите разпоредби не са попречили по никакъв начин на незаконната търговия. И това е много важно няма а, отрицателно въздействие върху пазара на произведение на изкуството, а по-скоро има а, признаване на легитимност. Други противоречия, други възражения от страна на държавите членки. Това са, се вижда в направените коментари. Е свързано с несъвместимостта с националните законодателства. Ако правните инструменти на регионално или национално равнище не могат да решат проблема, нищо не сме направили. Трябва да направим стъпка на напред, но ние трябва да знаем и да осъзнаваме каква е а, целта. Дали искаме повече възстановяване или повече хармонизиране. Е, трябва да излезем извън сегашните правни разпоредби и какво можем да направим. Френското право е право, което а, познава, разбира се, общото право, но конкретното право е навсякъде. И а, а, културните ценности са а, като категория, които подлежат на специфични специфични правила. И ние сме имали възможност да покажем това. Ако наистина Културните ценности са толкова ценни, че трябва да бъдат защитени. То би трябвало за тях да се предвидят някои изключения и дерогации от общото право. А в конвенцията няма нищо, което е несъвместимо с другите законодателства. Става дума единствено за съвместимост на политиката политическата воля. Господин Фрего. Аз бих искал да добавя нещо към вашият въпрос. Ако правилно съм разбрал това, което казвате, всъщност вече имаме две международни конвенции, пак не е достатъчно. По-скоро е добре да почнем от обратният, от другия край. Вече имаме директива, която не работи особено добре. Да, тя отива по-нататък. Добре. Администрациите на държавите членки, почти на всички, са за поправяне на директивата и с цел нейното подобряване. Никой не успорва компетенциите на Европейския съюз е, на базата на е, договор за функциониране на Европейския съюз, член 1.1.1 и е много добре, че Европейският е, съюз трябва да се позовава на своята компетенция. Но това, за което говорим тук е да подобрим някои механизми в една вече съществуваща директива на Европейския съюз, която обаче има и негативни страни. Аз сега а, мисля, че по-добре разбрах казаното от госпожа Дежа. Технически да. Целта е да се постигне хармонизиране на националните законодателства. Аз мисля, че а, това може да бъде направено по най-полезен начин, като се постановят общи критерии. Не става дума да се налага нещо на държавите членки. А, целта е да се сближат позициите в рамките на Европейския съюз по отношение на поведението. А, то опира и до това, което, а, с което боравят националните съдии, а, когато разглеждат дело за иска за връщане на незаконно а, изнесена об... предмет. Госпожа Корню, френски, нали? Пита председателката. Да, давайте. Да, и аз исках да кажа, че директивата, ако направим стъпка, когато тя бива приемана, това ще бъде за да се компенсира дефицита в защитата, проистичащ от създаването на общия пазар. Това не бива да се забравя, защото системата на защита беше, беше отслабена поради премахването на граници между държавите членки. Тук става дума вече само за износ и внос от трети страни. И а, тук беше, постава, беше създадена опасност за защитата на всички културни ценности. Това съществува в договора с член 36, който функционира чудесно. Държавите членки на, налагат ограничения при движението на произведения на изкуството и културни ценности. И, е, там има дефиниция на културните ценности и а, това би трябвало да бъде отправната точка, която не съдържа проблеми. Госпожа Шнайдер, благодаря госпожо председател, забравих в заключението си да кажа две неща. Първо, преработването на директивата може да повлияе начина, пътя за ратифицирането на конвенцията, защото директивата би трябвало да бъде транспонирана във вътрешното законодателство. Ако това преразглеждане отново включи елементи като тежестта на доказателството и критериите на надлежен правен анализ, това ще бъде в позитивното право на държавите членки и а, това ще бъде довод за нератифицирането на конвенцията ако им оставим а, правото да, да ратифицират доказателството, ако пози, а, тогава те ще се колебаят. А, иначе няма да се направи пър, а, стъпка напред. Председателката, да, благодаря. Сега разбрах. Ние тук а, говорим за законодателство, директива, на един рамков институт, който трябва да бъде ратифициран от а, всяка държава членка. А при конвенцията не става дума за същото нещо към нея могат да се присъединят страни, но могат да я тълкуват по различни начини. Например, ние тълкуваме по един начин съвета на Европа по друг. И това, което аз искам да чуя е къде е голямата разлика между конвенцията Юнидруа и а, а, директивата. Вие тук а, го борихте, че трябва да си извлечем някои заключения. Защо да не го направим сега? или да го оставим, когато вие представите своя доклад, за да го огледаме още веднъж. Добре, накратко, давайте. Euh, Първо искам да благодаря на всички изказали се, защото мисля, че те бяха много добри изказвания, които ни дадоха възможност да изясним един труден юридически дебат и е, за да отговоря на вашите въпроси, госпожо председател, това което се има предвид е защита на културните ценности, защото ние това а, от вас се интересуваме, ако съществува член 36 в договор, ако директивата от 93 година съществува, това е защото ние в нашата комисия не искаме културните центрове да бъдат тратирани като всяка друга столка. И тук се повдига въпроса за пазара, защото правните основания са свързани с отварянето на пазара в 90-те години. И това е един... Ние сме в... Ние сме ограничени от тази правна рамка. Аз не искам да поставям под въпрос тази правна рамка. Аз понякога а, съм доста груба, а, когато и пряма когато се изказвам, но в случая искам да кажа, че а, да трябва да изготвим някои текстове, и е, за да можем да имаме документ, който да бъде преведен в срок и това според мен е нещо, което трябва да включим в текстовете от преамбюла, защото тук става дума само за преработване на текст и нямаме голяма свобода. Ако съм разбрала правилно позицията на съвета, имаме известна свобода свобода, известен марш и ние можем да включим необходимото, за да отвори малко духа на директивата, за да може тя да отговори на новите предизвикателства. И това, което е важно, е, аз мисля, но може да се лъжа, че държавите членки всъщност са направили стъпка в вярната посока и че ще можем да постигнем редакция на член първи, ако не направим ние това, което прави комисията, а именно да въвежда на яснота в основните понятия. Именно за това казвам, госпожо председател, че имам нужда от още малко да си помисля по член първи. Естествено, Естествено, имам и среща с докладчиците Сянка, председателката. Благодаря, благодаря и на експертите. Това беше наистина много вдъхновяващо. С това закривам семинара. Искам а, да кажа, че всички, които не са комисари, няма да участват в закритото заседание на комисарите, са свободни. На координаторите, извинете.